Е, Кораца, позволете ми да поздравя е, една е, арменска делегация, която е, е дошла в нашия парламент. Добре дошли! Добре дошъл на господин Фарманян, който води е, делегацията. Е, от е, Комисията за външни работи на Армения. Надявам се, че ще имате възможност да следите нашия дебат над нас. Е, днес е, една от точките ни е действията за премахване на генитално съкътяване на жените в, деня, в Международния ден за борба с тази практики. Госпожа Корац. Благодаря.